Dear colleagues, good morning. Although the hall is not... Уважаеми колеги, добро утро. Не е пълна залата все още, но мисля, че е време да пристъпим към днешния дневен ред. Обръщам се към членовете на Комисията по правни въпроси. Първо трябва да приемем дневния ред. Има ли възражения? Не виждам възражения. Следователно се приема. Нека напомня, че утре в 9.45 започва неофициалното заседание на координаторите 9.45, а не 9.00. По точка 2 нямам съобщения. Точка 3. Много ми е приятно да приветствам господин Клод Мораес, който ще бъде председател заедно с мен. Знаете, че той е председател на комисията Либе. Трета точка е точка в дневния ред на съвместното заседание на Комисията по правни въпроси и Комисията по граждански свободи. Тя е относно доклада на Комисията, свързан с Европейското съдебно обучение през 2015 година. Ще дам думата на Клод Мораес. Благодаря ви, уважаеми Павел, скъпи колеги. Много ми е приятно, че съм председател заедно с Павел на това заседание, за да можем да обсъдим съдебното обучение в Европейския съюз. Всъщност, преди да започнем заседанието, аз обяснявах, че нашата комисия работи по темата много сериозно заедно с Комисията по правни въпроси. Колегата Хуан Фернандо Лопес Агилар също положи много усилия. Съгласно решенията на съвета от 1999 година имаме принципа за взаимно признаване на решенията и това всъщност е основното и за съдебното обучение и сътрудничеството тук. Нашата комисия работи по гражданско-правни и наказателно-правни въпроси, винаги сме готови да работим с Комисията по правни въпроси. Павел, Барбара, госпожа Киничи, всички те са автори на доклади в тази област. Така или иначе, Взаимното признаване изисква доверие. Доверие между европейските съдии, прокурори и адвокати. Но доверието стъпва върху познанието за правните системи и изобщо правната култура в различните държави членки. Ето защо имаме резолюцията на Европейския парламент от 2010 година. Ние подкрепяме обучението на правни специалисти в гражданското и наказателното право. За нас това винаги е било изключително важно. От 1 декември 2014 година нататък протокол 16 на Лисабонския договор позволява пълен съдебен контрол на Съда на Европейския съюз в тази област. Това са моите уводни бележки. И сега отново ти давам думата, Павел. Благодаря ти, Клод. Трябва да кажа, че всъщност по тази точка госпожа Астола е много по-важна и от мен и от теб. Тя наскоро беше назначена за генерален директор в Европейската комисия. Областта и е права на потребителите. Нека я поздравим с назначението и да й дадем думата. Почитаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, първо искам да благодаря на председателите на Комисията по правни въпроси, господин Свобода и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи господин Мораес. Нека ви представя актуалното състояние, що се отнася до европейското съдебно обучение. Това е първото ми изказване пред Европейския парламент в новата ми роля като генерален директор в областта правосъдие и права на потребителите. Много се радвам, че мога да разговарям с вас по една толкова важна тема, която вълнува всички нас. Как можем да бъдем сигурни, че правните специалисти в целия Европейски съюз знаят как да прилагат европейското право? Това не се разбира от само себе си. Необходими са постоянни усилия. Законодателството работи единствено когато се изпълнява правилно. Съдебното обучение е изключително важно за гладко протичащи трансгранични производства. Съдебното обучение допринася също така и за реализирането на практика на европейското законодателство, което трябва да се изпълнява във всички държави членки последователно. Тези, които участват в производствата и изпълнението на съдебните решения, е необходимо да бъдат добре запознати с европейските норми. Знам, че Европейският парламент подкрепя идеята за разширяване на съдебното обучение в ЕС. Пилотният проект, предложен от парламента 2012 година и прилаган от комисията 2013-2014 година, наистина подобри обучението на съдиите, прокурорите и адвокатите. Всъщност, Вашата резолюция определи основните штрихи в съдебното обучение. Бих искала да използвам възможността и да ви представя най-новото в европейското съдебно обучение, особено в областта борба с тероризма и радикализацията. Но първо, нека кажа каква беше ситуацията в държавите членки? 2011 година ние решихме да обучим 700 правни практици до 2020 година. Комисията въведе механизъм за докладване. Отразени са резултатите на предоставящите обучение на национално и европейско ниво. Имаме и база данни. Нашата цел е да разработим механизъм, който да отчита къде е постигнат напредък, къде има недостатъци и как да намалим административното бреме. Няколко думи за тенденциите, До къде сме стигнали. Добрата новина е, че се поддържа същото темпо на обучение. 2014 година имахме над 132 000 юриста, които бяха обучени по европейското право. 30 000 повече, отколкото 2013 година. В четирите години след 2011 година всъщност успяхме да покрием половината от целевата бройка до 2020 година. Ако се запази същото темпо до 2020 година, ние дори ще сме надхвърлили целевата бройка. Кои са новините? 2014 година нивото на участие се увеличи сред всички правни специалисти. Съдиите и прокурорите си остават на първо място, най-вече заради подкрепата на Европейската съдебна мрежа. Тя се финансира чрез оперативни грантове от европейския бюджет. Бройката на нотариусите се увеличи от 21 на 31% през 2014 година. Нотариусите е, всъщност имат значителна европейска подкрепа за обучение по новите теми, като регламента за унаследяването или изпълнението на решения по граждански и търговски дела. Със сигурност има връзка между финансовата подкрепа на ЕС и увеличеното разбиране, че е необходимо обучение. За първи път ние правим и разбивка държава по държава с бройките обучени юристи. Това е само частична картина, все още нямаме данни от частните обучители. Всъщност, различните сдружения на юристите трудно получават данни от тези доставчици един важен инструмент, що се отнася до участието на юристите, е предоставяне на лесно намираема информация за обученията. Ние имаме Европейската платформа за обучение. Това е продукт, който се финансира на европейско ниво. Разчитаме и на веб страницата EU Justice. Така можеш да си избереш обучението в рамките на цяла Европа на езика, който избереш. Виждаме, че няма достатъчно обучение за съдия изпълнителите и секретарите на съда. Съдия изпълнителите обаче трябва да изпълняват решенията взети в други държави членки. Също време, но съдебните секретари също са важни и за воденето на регистри. Ето защо комисията реши, че миналият октомври ще проведе конференция, посветена на обучението именно на тези групи. Конференцията беше отлична проява за създаване на контакти и обмен на положителния опит в ЕС. Практиците искат да продължи европейската финансова подкрепа. Освен това, те настояват съществуващите курсове за обучение, като Академията по европейско право или Европейския институт за публична администрация, да бъдат използвани пълноценно. Тази конференция повиши осведомеността, и по този начин ще подобри обучението на тези групи. Накрая, докладът ни показва, че има разлики в участието на държавите членки. Компетентните органи би трябвало не само да определят нуждите, но и да разпределят възможностите. Няколко думи за това какво прави Европейския съвет – Съдебното обучение е до голяма степен на е отговорност на страните членки, но е, и съответните институ... обучителни институции, но комисията има своята роля на посредник, за да може да подкрепя това обучение посредством действия. В три посоки работим. Първо, предоставяне на финансово е, осигуряване, е, подобряване на качеството и реагиране достатъчно бързо, когато се установят определени нужди. И ние работим именно в тези три посоки. Що се отнася до финансирането, с удоволствие мога да ви съобща, че ще има възможности за финансиране и в бъдеще. Финансовата програма Правосъдие ще отдели 120 милиона за 7 години обучение, програми за съдебно обучение. Започнали сме с тях. Също така имаме и помощи за мрежата връзка, за връзка на съдебните лица и също има предложение за 5 милиона евро за програмата, която започна през 2014. Това показва първо, че хората, които на практика работят, се интересуват много живо. 5 милиона вече евро са отделени за проекти с много високо качество е, има проекти по гражданско право, е, за създаване на, за новото законодателство, примерно като закона за унаследяване или за прилагане на е, съдебни решения по граждански и търговски дела за жертви на престъпления и няколко други теми също ще бъдат финансирани. През 2014 ще има предложения главно за обучение на съдебни секретари. В момента правим оценка, така в последния етап сме, на предложенията, направени през 2015 година и по тези одобрени е, проекти мога да кажа, че ще има съответен бюджет. Те са отлични. Качество. Е, качеството определено е по-важно от количество. Нашата генерална дирекция се занимава с повишаване на качеството в е, регулярно. Ние Работим с експерти и резултатите от нашата работа е, е че сме в състояние да осигуряваме съвети от много високо качество за организиране на обучението. Освен това, тези насоки са приложими и в тази област, и във всички области, свързани с правосъдието съответните насоки ще бъдат преведени и разпространени в всички страни. Те се намират също и на портала Правосъдие. Нужните за обучения не са постоянни, непрекъснато се създават и нови такива, за това и е, в решаването на проблемите и в е, предогаждането на какви нови нужди за обучение ще се е, получат, ние трябва да бъдем пределно гъвкави. Вследствие на атаките в Париж, ние си дадохме сметка, че трябва да се работи повече за обучение, за борба с тероризма и дерекали и за дерадикализация слагаме акцент върху въпроси, свързани с борбата на тероризма, превенция и откриване на случаите на радикализиране. 2015-2016 ще се проведат общо 4 семинара по съществуващата законова рамка за борба с тероризма и дерадикализирано. Също така и осъществяваме възможности за обмяна на практика и най-добри практики и опит. Първите резултати са обещаващи и показват, че едно добро образование на хората, които се занимават с тази материя, дава и по-добри резултати. 1,5 милиона евро бяха насочени за обучение, за съдебно обучение, свързано с тематиката борба с тероризма. Нашата генерална дирекция ще представи тези проекти на конференция, организирана на 20 май. Представители на Европейския парламент естествено ще бъдат поканени. И е, смятам, че трябва да се възползвам от възможността е, на нашата среща да очертаем и е, бъдещето, и бъдещите ни прогнози и планове за това как ще работим по тази тема. Нека да споделя и някои свои е, безпокойства. Обучението за млади съдебни, за млади хора, които работят в съдебната, в съдебната система, тя е доста оскъдно националното законодателство се базира до голяма степен на европейското такова и е много важно от самото е, начало на кариерата на тези млади хора те да имат е, и култура на познаване на европейското право. Е, така ще се подобри и доверието в цялата система, когато хората, работещи в нея, се познават. Има проекти по европейската е, мрежа за съдебно обучение, които са добър пример, но а, е, има нужда и да се доразработват идеите, така че до 2020 година всички новоназначени съди и прокурори да са минали през съответното обучение. Покриваемостта на това обучение за момента е под 50%. комисията работи с Европейската мрежа и е, с е, националните власти, за да разберем защо не се използват в максимална степен възможностите на програмата за обучение на млади кадри като тук е, смятаме, че трябва да бъдат покрити всички е, типове професии, за да могат е, техните нови знания да бъдат прилагани в посока на общо на сходно тълкуване на европейското право. Затова ви призовавам вие в собствените си страни да разпространявате идеята, че младите, които работят в съдебната система, трябва да имат добри познания за европейското право, за да може то да се прилага напълно и равнопоставено навсякъде в Европейския съюз. И нека да повторя колко голямо е желанието ми да работя с парламента, за да продължава съдебното обучение да бъде на водещо в нашите програми, защото ние имаме една обща цел да се прилага европейското право от добре обучени е, специалисти. Така ще създадем и взаимно доверие и хармонизиране на системата. Благодаря. Благодаря за толкова важната информация. Сега има време за задаване на въпроси и естествено да, получите, да дадете и отговори. Госпожа Регнер. Благодаря ви много за презентацията, госпожо. В нашата парламентарна комисия следим тази материя от доста време, защото сме наясно колко важна е темата. Особено за хората, които на практика прилагат тези законодателни мерки. Много внимателно слушах вашето изказване, имам няколко въпроса. Съществуват много големи национални, различия на национално ниво за това колко подготвени са съдебните кадри и каква е необходимостта от допълнително обучение. Защо има толкова голяма разлика? Имате ли някакви обяснения за това? Второ, начинът за, е, по който се организира обучението. Наясно съм с програмата на Академията за европейско право, но е, обучението първо се извършва на национално ниво. И има ли някаква връзка между професионалистите, адвокати, съдии и прокурори с другите професии в тази област. Поне моят опит е, че е много полезно да се срещат хора от тези системи и трансгранично, да речеме немци, да обменят опит с малтийци и така нататък. Австрия, Ирландия, Италия. Има ли възможност за обмен, за срещи на хората, работещи в съдебната сфера? И мисля, че ще спра до тук, но ако има време, имам и други въпроси. Um, all... Благодаря. Разликите между страните членки. Аз е, от доста скоро заемам е, този пост, но така от е, предходният ми опит може би ще мога да ви отговоря. Съдебното обучение се организира по различен начин в различните страни и в някои страни съществуват достатъчно данни, защото организирането на обучението е по-централизирано. Но да речеме в Финландия, откъдето съм аз, е, обучението е много децентрализирано. И е, знам, че не цялата статистика се появява тук в е, доклада. Да, в е, някои случаи е, ние сигурно можем да отчетем много по-голяма бройка. Така че разликите се дължат от части на различна от е, статистическа информация и също факта, че може би не всички страни си дават сметката, че това обучение трябва да започва от самото начало. По вторият ви въпрос, финансирането, което се отпуска от Европейския съюз е само за трансгранично обучение, т.е. именно да се създават такива връзки, да се срещат хора от различни страни, защото това е най-добрия начин да се постигне обмен на информация. Ако имате нужда, ще ви дам и по-конкретни данни. Благодаря. Госпожа Чиничи. Sì, grazie. Intanto voglio ringraziare il Presidente della Commissione Giuri e Libe. Благодаря. Благодаря и на двамата съпредседатели за организирането на тази среща, която много ни интересува. Благодаря и на госпожа Стола за нейните презентации за отличната работа, свързана в областта на съдебното обучение. Тази тема е много важна. Ние имаме нужда от надежна информация, не само за да се създава и доверие в съдебната система на Европейския съюз, но е, и ред явления които вие упоменахте, налагат да има подходящо обучение за работещите в съдебната система. За това приветствам именно вашата работа, но се чувствам длъжна също така да спомена, че обучението трябва да е достатъчно ефективно. И в духа на въпроса на моята колежка, как точно да организираме обучението съобразено с спецификата на всяка отделна страна. В Италия имаме опит, но въпросът ми е, е може ли да се създават е, връзки между националните обучаващи и е, обучаващите органи на европейско ниво? Има ли, примерно, система за обучаване на обучаващите на европейско ниво, което, след което тези обучаващи да сведат съответните си умения на национално ниво? Говорихте за необходимостта младите хора да бъдат обучавани от най-ранен етап какво се прави за връзката с университетите? Университетите, които обучават правните специалисти. Може би там може да се осигури възможността за обучение на тези млади специалисти от най-ранен етап. Um, Благодаря. Първо за подходящото и ефективно обучение и връзката между националните школи и европейската съществуващата мрежа е именно за това. В рамките на европейската мрежа за връзка на работещите в съдебната система, точно това се предвижда, тези тип връзки организирането, ръщите обучение в различните страни членки са различни институции, но те са свързани помежду си именно в мрежата за сътрудничество. А що се отнася до сътрудничеството с университетите, доколкото знам, университетите са част от предлагащите проекти също така. И отново от предходния си опит мога да кажа, че е изключително важно университетите, където се предоставя съдебно образование, да се направи така, че преподаването на европейско право да не е напълно отделна дисциплина, а да се включва като част от системата на националното право. Защото е, така много по-лесно се представя и структурата на различните нива на законодателство. Благодаря, господин Бодан. Mulțumesc foarte mult, е, domnul copreședinț, pentru această audiere. O felicit pe Благодаря. Благодаря и на двамата съпредседатели. Поздравление на госпожа директора за презентацията и пожелаваме много успех. Разбира се, изключително важно е да има обучение за правните специалисти, защото е, често се казва, че двама прависти ще дадат три мнения по един и същи въпрос. Искам да ви попитам следното. Правили се анализ на настоящето законодателство в смисъл къде са моментите, които евентуално затрудняват прилагането на съответното законодателство? Има проблеми Отново искам да попитам, правите ли оценка на настоящото законодателство, където може да се създават потенциални конфликти, примерно е, в правната област, примерно законодателството за селското стопанство. За да се възползва човек от европейските средства, човек може да кандидатства за финансиране само ако използва лека селскостопанска техника, но никъде няма дефиниция за това какво е лека селскостопанска техника. И затова всъщност съдилищата са тези, които е, решават кое е лек. Мога да дам и други примери. Та ми се струва, че трябва да се огледа и настоящото законодателство, където се създават подобни правни проблеми. Благодаря. Въпросът ви всъщност е свързан с общата тема по-добро законотворчество. В е, собствената ми страна, а и тук е, все повече се вижда, че трябва да се е, работи за по-добро изготвяне на законодателство, за по-добра оценка на въздействието му. Е, и в бъдеще подобни случаи, като описани от вас, не би следвало да се появяват, защото тези неща трябва да са изчистени от самото на начало. Съдилищата, разбира се, винаги са тези, които трябва да решават, когато има разминаване в правната система. И е, съдиите следва да бъдат обучени точно как да въвеждат е, баланс между подобни проблеми нещо подобно следва да бъде и елемент от съдебното обучение. Благодаря. Госпожа Годрицка. Ja również gratuluję bardzo serdecznie pani dyrektor nominacji. Благодаря ви. Аз също ви поздравявам, госпожо директор. Бих искала да посоча нещо. Казвате, вие добре би било висшите учебни заведения да преподават европейското право не просто като отделна дисциплина, а европейското право да присъства във всеки отрасъл на, на правото. Но у нас, в Польша и в други държави членки се предлага отделна дисциплина европейско право и търсенето на тази дисциплина е все по-малко тъй като преподаването се съсредоточава изключително върху европейското право и е, иерархията на е, правните актове, договори и така нататък. И а, е, според мен а, тези констатации, този натрупан опит а, от преподаването във ВУЗ а, може да бъде от значение и за вас не само практикуващите юристи, е, съди, прокурори и адвокати, а и е, обучаващите се. Студентите трябва отрано да се запознават е, с начина по който функционира европейското право в различните области на политиката, обща селсотпанска политика, да кажем, права на човека, борба с престъпност и тероризъм, опазване на околната среда, ако те не са наясно с действието на европейското право в тези области, то и начина по който ще го прилагат е, в последствие ще зависи от е, нерядко противоречиви тълкувания и, и ще се различава от една държава членка на друга. Така че според мен би трябвало да се опрете на европейските институции, които е, се занимават с една или друга област на европейската политика, като например Европейската група за държавната администрация със седалище в Брюксел или Европейския институт за административни науки. Аз съм убедена, че е, само ако е, изчерпателно познаваме всички тези области на политиката първо на Европейския съюз, бихме могли да погледнем осведомено на нормативната уредба на всяка от тези области. Благодаря. Thank you very much. I think two point... Благодаря. Две неща във връзка с вашето изказване бих могла да коментирам. Първо, аз мисля, че обучението по право в университета следва да включва курсове, които да дават обща картина на структурата на законодателството и в тази картина да се впише, в тази структура на законодателството да се впише европейското право. Европейското право обаче следва да бъде отделено и, и в отделна дисциплина и по области, по материи, наистина. Но това, което казвате, вие, според мен, има и по-широко значение. Практикуващите юристи, поначало правниците, трябва да са по-осведомени за обществените отношения, за за политиката, за обществото като цяло. Юристите не могат да бъдат просто експерти, технократи, занимаващи се с тълкуването в тесен смисъл на една или друга норма. Те наистина трябва да имат един по-широк поглед върху обществените отношения и това се отнася за, за, за всяко едно ниво от иерархията, като се започне наистина с обучението. Благодаря, госпожа дело. Благодаря, господин председател. А, аз също бих искала да поздравя е, нашата гостинка за постигнатия успех е, в е, обучението на правници. Мога да бъда кратка, тъй като въпросът ми е в с някои от вече зададените. Пак за ролята на висшите учебни заведения. Едно уточнение се налага, според мен. Има ли е, специални програми за финансиране, например, е, на отношенията на сътрудничеството е, между преподавателите по право за изработване на учебни програми, които да бъдат ползвани общо от висши учебни заведения в различни страни? Thank you very much for the question. Um... Благодаря ви за въпроса. Разбира се, но университетите трябва да бъдат част от някакъв консорциум, от някаква група, за да обменят е помежду си в това число да се самофинансират. Висшите учебни заведения фактически в нашия случай не могат да кандидатстват за финансиране на редовната учебна дейност. Е, нашето внимание е насочено към практикуващите вече правото. Следващия въпрос. Благодаря ви за информацията, която ни предоставихте. Вие се занимавате с изключително важна дейност, е, която заслужава нашата подкрепа за квалификацията и повишаване квалификацията на правниците в Европейския съюз, но аз бих искал да ви попитам какви са основните репери на, на продължаващото обучение в тази област. Има ли оценка на нуждите на, на, на постигнатото съответно? И що се отнася до съдържанието, до качеството, могат ли те да бъдат оценявани, така че да направим изводи за ефикасността на това обучение. Един обширен въпрос ми задавате. Но първо трябва да кажа, че е, механизмът, който действа, е насочен към оценка на състоянието в държавите членки. Като по настоящен той насочва вниманието вероятно главно към количествените показатели. Качествената оценка винаги е нещо изключително трудно. Обаче на етапа на разглеждане на, на молбите за финансиране, на този първоначален етап, се включват количествени показатели. Що се отнася до предметите, до, до предметните области, обхващани в това обучение, и както казах, по настоящен на преден план, по настоящен ние, ние обръщаме внимание на съдиите и прокурорите – и е много важно да продължаваме, е, е, обхващайки е, съдебните служители, в това число съдия изпълнителите. Младите адвокати, младите юристи също. От самото начало те би трябвало да познават добре цялостно структурата на европейското право, културата на европейското право. А Що се отнася до предметните области, диапазонът е широк. Имаме гражданско-правни, наказателно-правни въпроси, търговско право, материално-наказателно право, процесуално-наказателно право, основни права и свободи, изключително важна тема, понеже тя, тя има отношение към, към вся, всеки един друг отрасъл на правото и вече новите е, тенденции в резултат от трагичните събития напоследък в Европа противодействие на тероризма и радикализацията. И следователно е необходимо да обучаваме хората да се ориентират в е, материалната среда, да, да, да, да е, хващат бързо какъв е характерът на казуса, с който се занимават. За съдиите, например, е изключително важно е, да преценяват много добре е, е, каква да бъде тежестта на присъдата във всеки отделен случай. Дали едно лишаване от свобода не би способствало за допълнителна радикализация на осъденото лице? Дали не би трябвало да се търсят някакви альтернативни наказания? Това, това е една нова, наистина, област. Благодаря, господин Лебретон, има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо, аз с голям интерес ви слушах. И ми направи впечатление нещо казано от вас. Юристите не са технократи. И това трябва да се помни и напомня. Юристите не са тук просто за да прилагат сляпо някакви технически норми а и за да си дават сметка за предизвикателствата, пред които е изправено обществото. И бих казал, когато говорим за ролята на висшите учебни заведения, е, тяхната сила е именно в това, е, че обучението в тях не се свежда до просто техническо, експертно образование. Професор, професор Клапие във Франция публикува е, една забележителна монография за европейското институционално устройство, показва именно това, философията на това устройство. И нещо, което буди безпокойство у мен, защото се отнася специално до е, обучението на, на, на съдиите, е именно е, редуцирането на, на това обучение до чисто техническите аспекти. Познаването на европейското право, разбира се, е нещо необходимо това е явление, което е действително и следва да се опознае. Също така правните системи на различните държави членки. Но когато говорим за културата е, на европейското право, аз съм до някъде загрижен. Да ви, да ви дам един пример. Нерядко говорим за основните права на човека. Аз като французин е, е държа да кажа, че според мен това е понятие от германски происход, е, което е, не се е установило достатъчно в Франция. В Франция говорим за правата на човека и, и на гражданина. Още от 1789 година правата на човека и на гражданина се основават на едно примиряване между индивидуализма и интересите на обществото. Това, което философите наричат европейски републикански синтез – и според мен е изключително опасно да се а, върви по тази по-скоро, този по-скоро германски коловоз, а, като се подминава културната традиция на една или друга нация. Благодаря. Um, thank you very much. I, I think here we are um, at the issue of um, sharing experience. Благодаря ви по, по въпроса за обмена на опит. Да, аз съм напълно съгласна с вас. Що се отнася до обучението, то не е само правно-техническо. Разбира се, обхващат се и по-широко теми за съдебната практика – за професионалните умения на преценка на, на магистрата. Но, както казах, е, граничния елемент винаги присъства. Този международен елемент, нали? за, да, за да преодоляваме проблеми от рода на онези, които вие споменахте. Е, в е, правото, знаете, се използват едни и същи думи за различни неща и различни думи за едно и също нещо в различните езици и различните правни системи. И прочем, и е много важно юристите да си дават сметка за това, за да не прилагат думите, а понятията. И според мен, благодарение на такова трансгранично обучение, можем да преодоляваме и такива тясно национални ограничения. Благодаря ви. С това се изчерпа списъка на колегите, записали се за изказване. Благодаря ви, госпожо за това, че се отзовахте на нашата покана. Желаем ви по-нататъчни успехи и позволете ми да дам възможност за последна дума на господин Мораеш, председател на Комисията за правата и свободите. Благодаря, господин председател, на вниманието на нашите колеги, членове на комисията. Е, е, поздравления на госпожа Стула. Желаем ви успех е, един от въпросите, който е, вие засегнахте бе за наказателното право и за много от е, членовете на, на нашата комисия, довършването на европейското законодателство в и наказателно-правната и гражданско-правната област, където основен залог са правата на човека, съдиите са на фронтовата линия, така да се каже. И изключително важно тяхното обучение да бъде на, на най-високо равнище. За нас въпросът е от чисто практическо значение. И за нас е голяма радост, че в това отношение можем да си сътрудничим с Комисията по правните въпроси е, на парламента. Така че, благодаря ви за съдействието и на добър час е, е, на новия ви пост. Благодаря на колегите от Комисията по правата и свободите, които присъстват днес тук.